а именно изявление на комисията за безопасността на ядрените инсталации в Беларус. Господин комисар, имате думата. Заповядайте, господин комисар. My dear colleagues, honorable members. Уважаеми колеги и почитаеми членове на Европейския парламент, от името на комисаря Каниете първо бих искал да благодаря на почитаемите членове на комисията за техните въпроси, свързани с изграждането на ядрена инсталация в Беларус. Аз трябва да обясня как работим за да бъдем сигурни, че бъдещата централа ще отговаря на най-строгите изисквания за ядрена безопасност. Ядрената безопасност е ключов приоритет на комисията, както това се казва в стратегията за енергийната рамка. Освен това, ние работим прозрачно, ние работим с доверие и използваме инструментите, които наистина гарантират най-високите стандарти на безопасност и в Европейския съюз, и в международен план. Този принцип не подлежи на компромиси. Сега нека поговоря за сътрудничеството ни с Беларус. Винаги сме следвали принципа, който изложих и ядрената безопасност е била водеща в нашите разговори. Европейският съюз започна да работи с Беларус по ядрения проект през 2011 година. Ние започнахме да предоставяме техническа помощ по инструмента за сътрудничество в областта на ядрената безопасност. Освен това, помогнахме с лицензионните условия и инспекционни практики. Практики свързани с подбора на мястото, въвеждането в експлоатация и самата експлоатация. Всъщност в Минск ние укрепваме капацитета на ядрения регулатор. Това трябва да се направи още в началото, защото искаме да споделим европейския опит, да сме сигурни, че ще бъдат изпълнени най-добрите практики и стандарти за безопасност. Чрез предоставената техническа помощ можем да кажем, че Беларус наистина подобри своя капацитет. Европейската комисия е на мнение обаче, че независимостта на ядрения регулатор трябва да бъде допълнително гарантирана. Ето защо тук ще трябва да наблюдаваме много внимателно. Ще кажа няколко думи и за тестовете за устойчивост. Аз казах, че прозрачността е ключово условие, когато се проверява ядрената безопасност. Ние работим със своите съседни страни по един откровен, отворен начин. Искаме да има доверие между нас и ето защо приветстваме активното използване на Беларус на услугите на МАЕ така че да има наистина ядрена безопасност. Може би е необходимо преди да се спра по-конкретно на тестовете за устойчивост в Островец, да очертая основните принципи на нашата работа. На първо място Тестовете за устойчивост и в Европейския съюз и в трети страни се извършват доброволно. От правна гледна точка Европейският съюз не може да задължи нито една държава членка или трета страна да проведе такива тестове. Въпреки това обаче в Европейския съюз е поет ангажимент такива тестове да се провеждат. Освен това, ние насърчаваме тези тестове на Европейския съвет през март 2011 година беше казано, че тези тестове са необходими във всички ядрени централи в ЕС, както и в съседните на ЕС страни. От тогава до сега комисията насърчава и съседните на европейските страни да провеждат такива тестове. Украина, например, доброволно участва в подобно начинание. В Армения сега започва работата по един такъв тест с подкрепата на Европейския съюз. На второ място, теста за устойчивост е национално правомощие. Той се извършва от оператора и се извършва също така под контрола на националния регулатор. След това резултатите се анализират и докладват, но самата Европейска комисия не може да работи другояче, освен с националните регулатори за ядрена безопасност. През юни 2011 година по инициатива на Европейската комисия няколко съседни на ЕС страни, включително и Беларус, потвърдиха своята воля да проведат такива тестове, като подписаха ангажиращ документ. От тогава насам ние призоваваме Беларус да направи тези тестове за устойчивост на ядрената безопасност. Комисията очаква в светлината на заключенията на съвета от февруари 2016 година сътрудничеството с Беларус да се развие положително и в това отношение. Сега искам да се спра на бъдещите стъпки. Комисията беше уведомена от Беларус, че съществува законодателен инструмент относно тестовете за устойчивост съгласно европейските изисквания. Беларус, освен това, заяви, че ще има национален доклад в който са отразени резултатите от тези тестове за Островец. Този доклад ще бъде представен в периода 2016-17 година. Нещо, което е залегнало и в работната програма на Европейския ядрен регулатор. Европейската комисия ще организира партньорска проверка веднага, щом получи националния доклад от Беларус. Това според нас е положителен резултат, но бихме искали да ускорим работата в Беларус и да получим този доклад възможно най-скоро. Ето защо ние планираме техническо посещение в Беларус през следващите месеци за обсъждане на напредъка. В заключение, нека кажа, че комисията не се отказва от своя ангажимент да работи по ядрената безопасност в Беларус, да е сигурна, че тя се гарантира на всички политически нива в тази област. Ние работим заедно с всички международни партньори. Също така мога да ви уверя, че работим в тясно сътрудничество с съседните страни, като Литва. Обсъждаме именно изграждането на АЕЦа в Островец. Мога да ви уверя също така, че Европейският парламент разполага с цялата актуална информация във всеки момент. Благодаря. Много ви благодаря, господин Стефаниде. Започваме дебата. Ще дам думата на господин Мамикинс. Господин президент, уважаеми commissioner, dear колеги, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, е, е, Белоруската атомна електроцентрала е проектирана още през 80-те години, но след е, аварията в Чернобил през 86-та година на миналия век, проектът спира до преди по-малко от десетилети. Общата стоеност на проекта се изчислява на около 10 милиарда европей... щатски долара, извинете, Реакторът е от същия тип, който е предвиден за подобна АЕЦ в Финландия. Опасенията на международната общност и особено на Литва са разбираеми. Беларус никога не е имала АЕЦ на своя територия и това поражда опасения, свързани с евентуалната некомпетентност на в експлоатацията на този обект. Ето защо Беларус трябва да допусне поредица от изпитания за устойчивост на АЕЦ под егидата на Магате, както и да допусне всеобхватна оценка на въздействието върху околната среда, особено за евентуално замърсяване на питейната вода на източници, ползвани съвместно с Литва. Отношенията между Беларус и е, Украина е, се движат е, напред и аз се надявам скоро да се намери решение за Островец. Ние не виждаме друго разрешение, освен многостранното. С участието на Беларус, Литва, Европейския съюз, Руската федерация с експертния си потенциал и други международни организации. Бих искал да добавя, че Атомната енергия е сред най-еколосообразните, с които разполага човечеството по-настоящем и допринасяща за намаляването на парниковите емисии. Благодаря. Благодаря. Думата има госпожа Фатига. Благодаря. Беларус, която беше най-силно засегната от катастрофата в Чернобил, ние е, смятаме, че 23 от беларуската територия е била контаминирана. И по тази причина Беларус води една много предпазлива политика, що се отнася до атомната енергия и също така не беше много склонна да участва в този централен проект за атомна енергия. След това Беларус смени политиката си и сега желая да участва. В рамките преди в рамките на Руската федерация се водеше една политика, която не беше много ясна. Островец е един смесен проект, един съвместен проект между Беларус и Русия с една малка част с финансиране от Финландия. Островец се намира на около 50 км от столицата на Литва, близо до границата между Беларус и Литва и това е територията, на която се намира атомната централа. Тази територия представлява и сеизмичен риск. Освен това има въздушен коридор и самолетите прелитат на тази централа. Аз мисля, че този коридор ще бъде изменен. Защо цитирам всичко това? За да подчертая на първо място, че Беларус не спази всички ангажименти от конвенцията ЕСПО и всички елементи, които Беларус трябва да обясни. Всъщност не направи това и е, на тази територия работят е, и живеят и поляци, тези граждани протестираха срещу е, изграждането на централа там. Господин Остревичиус, ще говоря на литовски. Господин комисар, почитаеми колеги, преди няколко години Лукашенко заяви открито, че АЕЦа в Островец би трябвало да бъде най-ефтината атомна централа на света. Е, такива думи, естествено, ме изпъват със страх. Едва ли някой може да остане спокоен, като ги чуе, защото тази атомна централа наистина се изгражда за сметка на безопасността и противно на всички стандарти. Не се изпълняват изискванията на конвенцията от Орхус, не се провеждат необходимите тестове за устойчивост, да не говорим за тези кражби, типични за руското строителство. И това се случва само на 50 км от Вилнюс. Говорим за строителство, което е противозаконно, което е опасно. Е, много ми е мъчно, господин комисар, да ви го кажа, но вашето поведение не е правилно, защото решението да се подкрепи Беларус и да се запазят ядрените централи в региона е наистина пътя към катастрофата. Да не говорим, че Лукашенко е диктатор и сега той иска да си построи ядрена държава. Не си научихме уроците от Чернобил. И за това искам да напомня на всички Ядрените катастрофи не признават границите. Скъпи колеги, има само едно възможно решение. Този проект трябва да бъде спрян. Той е противозаконен и единственото, което може да се направи е да се работи в диалог, като Европейската комисия извършва строг надзор над строителните работи. Трябва да използваме всички лостове, за да се наложим над Москва. Не виждам защо Европейския съюз да не използва опита от ядрените разговори с Иран в случая с Беларус. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, господин комисар. Колеги, Радвам се, че мога да се изкажа по толкова важен въпрос, като безопасността на атомните инсталации и съоръжения, не само във връзка с построяването на нова АЕЦ по руско-литовската граница. По статистически данни към 1 май тази година 440 атомни реактора действат в 30 е, страни, а 173 нови реактора са в проект на готовност, е, в това число за изграждане и на територията на държави членки на ЕС. Наскоро отбелязахме 30-та годишна от Чернобилската трагедия. По този повод аз организирах е, дискусия около кръгълта маса, в която участваха и руски, и белоруски е, експерти и представители на НПО. Експертите потвърдиха, че е, предвижданата АЕЦ отговаря на всички действащи стандарти и изграждането й ще бъде под наблюдението на НПО. А, ако вземем старите така наречени държави членки, Белгия, например, е, планира изграждане на атомна е, електроцентрала и е, тя също поражда възражения в обществеността. Да, в Украина, естествено, има подобен случай. Въпросът е как по максимално добър и убедителен за обществото начин да гарантираме безопасността на тези инсталации, където и да се намират те. Следващият оратор, господин Ропе. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, господин комисар. Благодаря ви, че приехте да участвате в е, тези разисквания от значение за цяла Европа. Аз съм разочарован от това, че комисарят Канете не е намерил за възможно да отговори на изключително важен въпрос, попадащ в неговия ресор, а именно за рисковете, свързани с атомните съоръжения в близост до граници на Европейския съюз. Разочарован съм също така от проявеното нехайство, струва ми се, от комисията по отношение на сериозен проблем за изграждането на АЕЦ Островец, проект, който се осъществява в нарушение на редица международни стандарти. Посланията, които отправя комисията, въвеждат е, в заблуждение. Първо, е, комисар Каниете ми отговори, че изпитания за устойчивост на въпросната АЕЦ са извършени, а се оказва, че такива въобще не са започвали. Освен това съм крайно озадачен от изявленията, направени напоследък от комисар Андрюкайтест, отговарящ за здравеопазването, а именно, че Беларус е, отговаря на всички международни конвенции, а е, още през 2014 година бе констатирано, че Беларус е, нарушава конвенцията ЕСПО. Беларус, разбира се, си затваря очите за тези констатации. Защо обаче по същия начин се държи самата комисия, европейската? Умолявам ви да се отнесете с разбиране към нашата загриженост. Изгражда се атомна електроцентрала по границата на Европейския съюз от една авторитарна държава, един авторитарен режим, е, който е марионетка в ръцете на Русия. Проектът не отговаря на международните стандарти. Ние още повече знаем каква е трудовата етика на, на, по тези места, каква е корупцията. Минск има непрозрачно поведение, подборът на площадката е, е, е извършен крайно непредпазливо. Е, Международната агенция за атомна енергия не е поканена да даде становището си по избора на площадка. И много и много подобни проблеми са на лице. Е, Беларус не представя оценка на въздействието е, върху водоисточниците на, на Литвия, на Латвия, на Литва, извинете пренебрегва е, сейзмоложките проучвания, не е направено е, изпитание за устойчивост е, при е, самолетна катастрофа. Освен това, атомният регулатор, държавният на Беларус, не е независим. Атомната безопасност, следовател, не зависи от експертното мнение, от политическата воля на поредното недемократично правителство на страната. Ето защо аз призовавам комисията да представи на Европейския парламент конкретен план за действие, чието изпълнение ще принуди Беларус да се съобрази с всички международни стандарти за безопасност и прозрачност. Така ще отправим категорично послание към Минск, а именно, че атомната електроцентрала, е, изграждана в нарушение на мерките за безопасност, е, е, противоречи на всички международни стандарти за равноправие и лоялност в международната търговия. Благодаря. Господин Рупе, благодаря ви. Към вас се е отправена реплика с е, син картон. Е, приемате ли? Господин Арнолд иска да ви зададе въпрос. Да, да, благодаря. Заповядайте. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Въпросът е, разбира се, е по-широк от границите на Европейския съюз. Въпросът е от широко международен характер. Вие, е, е, господин Ропе, доста казахте за това, което следва да извърши комисията в случая. Споменахте също така МАГАТЕ, Международната агенция за атомна енергия, но, но вие не предложихте каквото и да било конкретно за ролята на МАГАТЕ в случая. Бихте ли могли да, да развиете идеята си? Какво повече може да направи Международната агенция? Благодаря ви за въпроса. Положението е изключително сложно. Е, първо, трябва да кажем, че площадката е избрана и едва след това е, са поканени експерти да проверят дали площадката е подходяща. Решението е значи политическо и то не е единственото такова решение. Фактът, че Белорус обещава да извърши изпитания за устойчивост на централата и не изпълнява обещанията си. Това, че комисията е въвеждана непрекъснато в заблуждение, комисарят тук е, е, преди време заяви, че изпитанията са проведени, а те всъщност не са. Е, комисията е страна от името на Европейския съюз по различните конвенции и тя би трябвало да настоява в международните институции за гарантиране на спазването на изискванията за безопасност. В противен случай ще се стигне до непоправима катастрофа. Следващият оратор. Господин Ет, Етерич, Магате работи под егидата на ООН и следи за ядрената безопасност. Всичко тук е ясно като казус. Беларус изгражда атомна електроцентрала. Тази централа притеснява съседните на Беларус страни. Те би трябвало да се обърнат към Магате. Беларус или която и да било друга страна, която иска да развива ядрената енергетика, би трябвало да изпълнява международните норми. Самият аз нямам нищо против да се развива ядрената енергетика в Обединеното кралство. Подкрепям идеята, както това се прави в други страни. Суверените държави би трябвало да могат да се развиват както желаят, стигат да не прекрачват международните норми. Когато го направят обаче, трябва да се намесят Обединените нации. Докато Европейския съюз все се стреми към повече власт, има най-различни търговски споразумения и механизми, Европейския съюз се намесва и в политиките на съседните на е страни, но вие всички трябва да подкрепите усилията на магате и не би трябвало да се поддавате на изкушението да се намесвате във вътрешните работи и действията на една суверенна държава. Разбира се, ако са нарушени международните норми, трябва да се обърнете към ООН. Но това са международните правила, по които се работи и които и вие трябва да изпълнявате. Не може Европейският съюз да взема решения като някаква квази суперсила. Ние Имаме законодателни норми, има органи, които да следят за изпълнението на тези норми. Пак ще кажа, ако има нарушение, обърнете се към ООН, обърнете се към върховния орган. Не би трябвало политическите амбиции и маневри да се намесват вместо това. Благодаря, господин Любретон. Благодаря, господин председател. Катастрофата, ядрената катастрофа всъщност е една от най-тежките заплахи за човечеството. През 1986 година е, се случи това в е, Чернобил, след това в Фукушима и защо напълно легитимно е Европейския парламент да се безпокои е, за безопасността на атомната централа в Островец. И всъщност става дума за централа пусната в действие през 2000 и 2011 година и всъщност тази централа не е подложена на тестовете, които препоръчва Европейския парламент от 14 март 2013 година. Този тест е абсолютно необходим и той трябваше да бъде направен преди е, Фукушима. Направен е на 145 реактора в Европейския съюз. И всъщност става дума за една култура на сигурност в Европа и за това Беларус трябва да спазва тази култура. И за това е повече от желателно централата в Островец, която се намира само на 50 км от Вилнюс, е, столица на Литва и безопасността на тази централа трябва да бъде предмет на международно сътрудничество под егидата на Международната агенция за атомна енергия. Това сътрудничество от международен характер във всички случаи ще бъде призвано да продължи в рамките на Европа на нациите своите действия. И е, абсолютно е, легитимното безпокойство за е, централата в Островец не трябва да се използва като инструмент за атаки срещу Русия. Русия. Беларус е свързана с Русия. През 2015 година там имаше и военна база и е, Русия всъщност финансира изграждането на централата в Островец. Аз искам да по моля Европейския съюз да не използва този случай, за да разрушава още повече нашите връзки с Русия. Корвин Мике. Господин Корвин Мике. Благодаря, господин председател. Господин комисар, аз искам да ви отговоря, че има различни реактори, по-скъпи, по-малко скъпи, по-сигурни, по-несигурни. И аз не знам а, всъщност. А, по какъв начин те трябва да отговарят на най-високите форми. Но всъщност, господин комисар, трябва да има един реактор в света, който да отговаря на всички стандарти, след като вие казвате, че реактора в Русия не отговаря на тези норми. По повод на този дебат аз искам да посоча, че ние тласкаме Беларус към Русия. Ние тласкаме Лукашенко в ръцете на Русия. Лукашенко не иска да бъде клиент на Русия. Русия е единственият им съюзник но това е нашата грешка, защото всеки път, когато я атакуваме, атакуваме и Русия. Господин Сориньо. Господин комисар, преди няколко дни отбелязахме 30-та годишнина от Чернобилската ядрена авария, която засегна Белорус. И изграждането на нова атомна електроцентрала в района, в случая в Островец, е, не може да не породи загриженост. Е, от авариите в Чернобила, по-късно и в Хорошима, в Фукушима, извинете, видяхме, че една атомна катастрофа не познава граници и необратимо уврежда цялата планета. Европейската комисия ни уверява, че внимателно следи процеса и европейските граждани нямат основания за тревога. Аз вярвам в думите на комисията, не мога да не и вярвам, но не мога да не припомня, че същата тази комисия, която прави такива твърдения, е, не е в състояние да се справи с факта, че 66% от АЕЦ в Европейския е, съюз вече функционират след изтичането на проектния си срок е, на действие. 313 милиарда евро са необходими за затваряне и модернизиране на действащите АЕЦ на територията на Европейския съюз. Едва една трета от тези средства обаче са набрани. Комисията се измива ръцете и оставя хората да се тревожат. Например, наскоро е, е, е, комисаря Каньете бе запитан относно атомна електроцентрала в Испания на границата с Португалия. За нейното състояние комисарят ми отговори, че се изчаква влизането в сила на съответната европейска директива. В такъв случай, по тази директива, операторът, притежател на лицензията, трябва да се погрижи за за гарантиране безопасността на атомната инсталация. При това обаче комисията е в режим на изчакване и не налага действащото законодателство както се следва. Опасявам се, че както в Испания, в Алмарас, така и е, в Беларус комисията бездейства. Господин комисар, е, ние говорим за, е, да речем, несигурна атомна централа. Аз бих искал по-безопасни атомни централи и да говорим за това. Германското правителство със своето паническо решение да бъдат изключени всички атомни централи е, си спечели доста противоречия. Първо, канцлера Меркел се представи като спасителка на световния климат, след което се отказва от тези щадящи климата техники. От години наред атомната служба в Женева обявява германските централи за едни от най-сигурните в света, тя обаче ги изключи. Първоначално федералното правителство искаше да бъде пионер, а сега никой не го следва. Франция удължава сроковете на своите ядрени централи с 10 години и иска да изгражда нови. Финландия, САЩ, Великобритания искат да изграждат нови ядрени централи. В Белгия в момента една атомна централа близо до е, германската граница, изключена заради Покушима, отново влиза в експлоатация. Изграждат се навсякъде нови централи. Япония отново включва ядрените си централи, изключени след Покушима. Китай изгражда 24 е, ядрени централи, дори в Судан се изгражда такава в света. 434 ядрени централи работят, повече отколкото преди Фукушима. Между другото, германските е, енергийни промени доведоха до експлозия на цените на тока в Германия. Германската ядрена политика е не само изваредно несолидарна спрямо съседите й, но води и до по-малко безопасност и до по-високи цени на тока за германите. Нека да вземем пример от Швеция и да отеглим това искане за отказ от ядрена енергия. Има си на карта. Господин Бухнер иска да ви зададе въпрос. Приемате ли, господин Бухнер? Господин Хенкел, искам да ви попитам, знаете ли колко процента от световната енергия днес се произвежда чрез атомни централи. Можете ли наистина да кажете, че се допринася за опазване на климата? Това е по-малко от 3%. И втория въпрос. Поради е, уж толкова сигурно безопасните германски ядрени централи, какво бихте казали в е, случаите с е, Крумел и Бронспютъл? Господин Хенкел, аз ви казах, че броят на ядрените централи в света се увеличава и че в Китай се изграждат 24 нови атомни централи. Там всъщност се разиграват най-важните неща и че ядрената енергия не води до отделяне на въглероден диоксид. И мисля, че това е ясно за всички. Тези инциденти, за които говорите, нямат никаква връзка с реакторите. Аз Запазвам твърдението си, че германските ядрени централи са едни от най-сигурните в света. Господин Селимович. Беларус е, има две атомни централи, които сега ще бъдат разширени от Русия руската фирма изгражда всички съоръжения и всъщност Русия ще продължи да инвестира в размер на 1,5 милиарда шведски крони. Така пресметнахме и то още в първата фаза на разширяване на тази инсталация. И това се прави в момент, в който Беларус е в силна зависимост от Русия. 90% от енергийния внос на Беларус идва от Русия. Господин председател, тук ние виждаме как Русия се опитва да използва енергията като оръжие за оказване на влияние върху други страни и то в посока, която е удобна на Кремъл. Това стана в Армения, в Казахстан, в Киргистан, Полша, Украина, Грузия и това ще се случи утре в Беларус. По тази причина Европейският парламент трябва да подложи на точна проверка този проект този проект е, има голямо въздействие върху други страни и е, също така той не се вписва в, целите на Европейския съюз, а именно възобновяеми енергийни източници и разширеното им използване. Благодаря. Госпожа Санчис. Благодаря, господин Валкарсел. Чернобилската трагедия засегна над 2 милиона граждани от Беларус, както и много други граждани по планетата. Такива инциденти нямат граници. Те се отразяват на всички нас. За това и провеждаме този дебат. Не може грешките да се повтарят, когато Беларус изгражда АЕЦ без да се съобразява с препоръките на комисията или да изпълнява необходимите тестове. Това е обезпокоително. Рисковете е, са добре познати. Ние вече сме страдали от тях. И не би трябвало те да стават част от енергийния модел в Европейския съюз. Ние разполагаме с технологии, с достатъчно ресурси, за да променим този модел. Ето, Германия го направи и би трябвало и други да тръгнат по нейния път и Европейската комисия да ги насърчава, а именно да се изведат от експлоатация тези АЕЦ, които вече са извън своя полезен живот и са морално устарели, както това е в Испания и в Полша. Господин Явор. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много важни неща вече бяха казани. Бе изразена загриженост по отношение на белоруската атомна електроцентрала, но бих искал да обърна вниманието ви на това, че е, докато ние се притесняваме за това, че обекта е твърде близо до границите на Европейския съюз, има не по-малко, което да буди тревогата ни в рамките на Европейския съюз. У нас е, в Унгария Предстои да бъдат изградени два блока на АЕЦ от руски тип през идните години. Същата технология, каквато се предвижда за островец ВВР 1200. Унгария е държава членка и вече е, е доказала, че е, тълкува европейското законодателство доста превратно, поне в, в, в атомната сфера. Е, агенцията Евратом е наложила вето поне на една доставките по договора с Русия за тази електроцентрала, тъй като той не е отговарял на предвидените изисквания. Тече производство за нарушение на договорите срещу Унгария поради неизпълнение на действащата уредба за обществените поръчки във връзка с този проект. Води се разследване и за нарушение на действащата уредба за държавните помощи. И същата тази държава членка, Унгария, съвсем съзнателно нарушава регламентите на Европейския съюз за атомните отпадъци, е, като е, е, незаконно предвижва атомни отпадъци. Вие е, бихте ли си купили автомобил на старо, както се казва, от такива хора? Може ли да им вярвате, е, когато си играят с е, атомната енергия и смятат да изградят нов обект в сърцето на Европа? Господин Явор, е, син картон към вас. Господин Якович, приемате ли? Заповядайте, господин Якович. Благодаря, господин председател. Е, господин Явор, през 1996 година Харватия подписа конвенцията ЕСПО. Казвам го, защото вие току-що е, посочихте някои, някои неща, някои обстоятелства е, за състоянието в Унгария, е, което ни е добре известно, за, за руската технология и така нататък. Харватия също би трябвало да участва обаче в процеса на вземане на решения, тъй като е съседна на Унгария държава и не смятате ли, господин Явор, че Европейският съюз би следвало да изработи обща политика за атомна енергия? Благодаря. Благодаря ви за зададения въпрос. Аз съм напълно съгласен с вас, е, че е необходимо засилено сътрудничество между държавите членки. Що се отнася до конкретният случай, 10 е, държави членки са заинтересовани и би следвало да участват в духа на конвенцията ЕСПО. И все пак, според мен, е, държавите членки не е, отдават достатъчно внимание. Австрия и Германия са дали своето становище, изразили са известна загриженост, но аз апелирам към другите държави членки, в това число Харватия, да бъдат по-активни. Е, малки държави като Унгария е, не могат да инвестират в атомната област, решавайки изцяло по, по своя преценка. Следващият оратор – благодаря, господин председател. Използват се сега а, атомната енергия за мирни цели и трябва да се обръща внимание на всичко това, докато ядрените централи и други инсталации се намират близо до границите на Европейския съюз централата и реактора в Островец е точно пример за подобен тип реактор, който се намира близо до границата, така че трябва да знаем как е изграден този реактор, какви е, норми са приложени и дали са нормите на Европейския съюз. Това показва също, че е абсолютно необходимо атомните централи, които трябва да бъдат изградени в Албания и в Скопие, трябва да отговарят на предписанията. Съществува риск от е, атомни инциденти. Освен това, в Беларус няма ясна процедура, с която да се гарантира истинска ядрена сигурност. И освен това, Европейския съюз трябва да действа по начин, който да гарантира максимално спазване на нормите за безопасност за реактора в Островец и реактора, който трябва да бъде изграден в страните, които споменах. Uh, Госпожа Лорд, благодаря ви, господин председател. Много ми е мъчно, че господин Етеридж напусна пленарната зала, като че ли няма никакъв интерес към този толкова сериозен дебат. времено той прояви пълна некомпетентност, като каза, че трябва да разчитаме единствено на ОНЕ, е, що се отнася до съблюдаването на нормите. Нима не знае, че САЩ всъщност не признава решенията на съда на ОНЕ? Затова мисля, че е необходимо наистина Европейския съюз да бъде бдителен и много се радвам, че водим дебат за безопасността на АЕЦ в Беларус. Беларус е необходимо да изпълни тестовете за устойчивост, както това се изисква по международните стандарти. Трябва да сме сигурни, че атомните централи навсякъде в ЕС и извън него са безопасни. Знаем, че атомната енергия може да бъде изключително опасна. Последиците дори не подлежат на количествено изражение и ако се случи трагедия, трудно бихме си представили какви биха могли да бъдат тези последици. Знаете и какво става с оцелелите от подобни катастрофи. Те са заболели, загубили са близки, децата не могат да играят навън заради и замърсяването. Същевременно аз от името на мрежата, създадена от Европейския парламент, призовавам да бъдем особено бдителни след трагедията от Фукушима. Необходима е по-голяма безопасност, повече прозрачност, подкрепа на гражданските организации на място. Същевременно знаем, че в атомната енергетика се изливат огромни пари, които са всъщност обществени. Именно за това би трябвало да има прозрачност и да се работи по най-високите стандарти. Благодаря трябва да кажа, че се движим много добре във времето. Нека сега не разваляме постигнатото. Моля ви, съобразявайте се с даденото ви време. Госпожа Маковей. Мулțumesc. Catastrofele nucleare aduc moarte, aduc uh, multe generații bolnave după ele. Ядрените катастрофи водят наистина до смъртта на мнозина заболявания. Знаем какво се случи след Чернобил. Знаем също и какво се случи след Фукушима. За това би трябвало да изпълним своя дълг в Европейския съюз. Когато се строи една централа и не се съблюдават основните изисквания, ние трябва да се намесим, за да се гарантира безопасността. Ето централата в Островец всъщност знае и от Русия, но това е централа, разположена на 50 на километра от столицата на Литва. Беларус иска да намали на думи своята ядрена зависимост от Русия и изобщо енергийна зависимост от Русия, но това са лъжи, защото знаем, че самата АЕЦ се изгражда от Русия, финансира се от Русия, като е, Москва е отпуснала около 22 милиарда щатски долара. Украина също обвинява Беларус, че не е предоставила необходимата информация, че оценката на въздействието не е била изцяло извършена, че не са взели под внимание качеството на питейната вода. Централата в Островец е много проблемна, но ние получаваме информация по обиколни пътища, което не е нормално. Пак казвам, финансирането е руско, а ние трябва да внимаваме за собствената си безопасност. Председателя прекъсва ораторката. Вие всъщност пресрочихте времето си и сега давам думата на господин Шолц. Господин председател, господин комисар, това, което се обсъжда във връзка с Беларус не е технически проблем. Става дума за неща по същество. И е, наистина става дума за легитимни интереси на базата на международни правни норми. Имам предвид е, ЕПСО е, конвенцията, допълнителния протокол е, и други документи. След е, 2001 година се извършва нотификация за изграждане на нова атомна централа. Дали Беларус е спазила консулта... Е, процедурата на консултиране и е, дали ако не бъдат взети предвид достатъчна степен резултатите, е, не трябва Европейския съюз да ги изисква. Като слушам днешната дискусия, си задавам въпроса дали този политически въпрос като погледнем Иран, до сега комисията е, мълчи въпреки зададените въпроси. В Украина е, там е, продължават да действат реакторите нарушение на международното право, въпреки че трябва някои от тях да се изключат, поради което аз призовавам да бъдат отстранени тези пропуски. И освен това, Киевският протокол е след 13 години след подписването му не е ратифициран от 13 държави членки на Европейския съюз, въпреки че тези страни експлуатират повече от 70 реактора. Господин Бюхнер. Благодаря. АЕЦ Островец, която се изгражда в Беларус, нарушава няколко международни договори, например конвенцията от Архос, например задължението за провеждане на стрес тест. Бихте ли купили автомобил, който не е тестван? Аз бих искал да спомена на това място, че е, планираният тип БВР е, 1200 не предлага сигурността, безопасността, която ние очакваме, защото съотношението дължина диаметър на, на реактора не е спазен. Това не е единствения проблем. Както беше казано, Беларус няма необходимите финансови ресурси за да понесе всички последици от експлоатацията на АЕЦ. Що се отнася до безопасността и инсталациите за безопасност? Що се отнася до ядрените отпадъци? Можете ли, господин комисар, да ни гарантирате, че и този път европейският дънакоплатец не трябва да заплати това, което не може да заплати Беларус? Благодаря. Господин Шани. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök е, Господин председател, преди няколко седмици на 26 април се отбеляза 30-та годишнина от е, катастрофата в Чернобил. И Беларус беше една от най-големите жертви на тази катастрофа. Последиците се чувстват и днес. Аз мисля, че това е доказателство, че наистина става дума за трансграничен европейски проблем. Важно е да се отбележи, че трябва да насочим поглед и извън границите и да направим всичко за подобряване на безопасността на тази ядрена централа. Мисля, че по отношение на политиката на безопасност този въпрос не е маловажен, защото всъщност Минск зависи от Русия, от Москва. Енергийната зависимост и енергийната безопасност на Беларус те се опитват да влязат в 21 век, обаче една държава Например, Унгария се катапултира обратно в 20 век с е, технологията, която използва при пакш 2, при втория блок. Искам да насоча вниманието на комисията и на парламента към обстоятелството, че в страната, от която идвам, Унгария, не се обръща особено много внимание на тези неща, въпреки че трябва да бъде оказано съдействие. Всяка нова АЕЦ всъщност представлява една нова рана в европейската конструкция, защото е, ние се опитваме да разширяваме използването на възобновяемите енергийни източници, а в случая атомната енергия се явява пречка. Пани и панове пословие, то не е... Благодаря, господин председател. Тук не става въпрос за някакви общи разисквания. Дискусията ни е посветена на конкретен въпрос и не бихме могли тук да обсъждаме структурата на, на енергийната политика на Европа, структурата на енергоисточниците, доколко атомната енергия е полезна, безопасна и прочи. Става въпрос за конкретен инвестиционен проект, който е, се намира твърде близо до границата на Европейския съюз. На, на един невралгичен граничен възел. Е, от значение както за Литва, така и за Полша. И признавам, че съм до някъде озадачен от отговора, който дава господин комисаря Сякаш е, става дума за поредния инвестиционен проект и нищо повече, който следва да бъде оценяван от експертна, от чисто техническа гледна точка. Мнозина колеги тук е, споменаха Чернобилската катастрофа. Е, ние тогава бяхме зад желязната завеса и много добре знаем, що е то незачитането на човешкото достоинство, на, на, на, на безопасността на хората, на на състоянието на околната среда. И разбира се, въпросът за опазването на околната среда по повод именно на този проект поражда редица тревоги. Каза се не малко и за ролята на Русия. Става дума за инвестиционен проект, който е съфинансиран от Русия и ние много добре знаем, че руските капиталоложения винаги преследват политическите цели на тази страна. И ако Европейският съюз наистина е, желая да се погрижи за безопасността на целия континент и да води една заслужаваща името си външна политика, не би могъл да премълчи факта, че става дума за руска инвестиция, през следваща политически цели. Сега ще пристъпим към спонтанните изказвания, казва господин председателят. Първият привлякал вниманието му. Областта. panie przewodniczący! powiem w dużym skrócie nie interesuje mnie skąd białoruś. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Не, не е важно откъде са средствата за този атомно-енергиен проект в Белорус. Лично мен това не ме интересува. Е, не ме интересува дали в последствие е, Русия ще препродава е, произведената в е, тази АЕЦ е, електроенергия. Онова, което ме притеснява е безопасността. Притесняваме въпроса за атомните отпадъци, за благосъстоянието на живеещите в близост до тази атомна централа. И бих искал да подчертая недвусмислено, че въпросите за безопасността които са част от зададения на комисията въпрос, трябва задължително да получат своето подробно разяснение. Економиката да, но това е отделен въпрос. Тук главното според мен е за безопасността и Европейският съюз трябва да направи всичко по силите си, за да постави под контрол този проект. Следващият. Господин Мариас. Благодаря, господин председател. Е, Беларус е една от най-развитите държави от бившия съветски блок. Президентът е, Лукашенко може да е, е да не е идеален, но не би трябвало това да води до охлаждане на нашите отношения. Вярно е, има опасност, знаем какво се случи в Чернобил, и за това правителството на Беларус трябва да поеме ангажимента, така че при изграждането на АЕЦа в Островиц да се изпълнят всички необходими изисквания за безопасността. Но вие знаете, че Турция също се готви близо до Деканес да изгради атомна централа. Това е сеизмичен район. Да не говорим, че и в Европейския съюз има устарели аец, е, чиято експлоатация трябва да ни тревожи. Ето вижте Ду и Тияж в е, Белгия, които би трябвало да бъдат изведени от експлоатация. Благодаря е ума Благодаря, господин председател, господин комисар. Безопасността на ядрените инсталации е изключително важна и в Европейския съюз и извън него. Не бива да забравяме огромния брой атомни централи, на територията на ЕС. Доста от реакторите обаче вече са устарели и опасностите не бива да се подценяват. Същото въжи и за испанската АЕЦ Алмараз, близо до португалската граница би трябвало да се водим от безопасността, да опазваме здравето на населението и околната среда. Това означава да бъдем бдителни преди, по време на и след извеждането от експлоатация на съответната централа. Не бива да се допуска никакво замърсяване. Същевременно трябва да се водим от принципа за енергийна ефикасност, господин Арнолд. Благодаря ви, господин председател. Наистина положението в Беларус, що се отнася до атомната енергия, трябва да се наблюдава и то на международно ниво. Необходимо е да сме сигурни, че са изпълнени всички изисквания. Но тук има и един по-обхватен принцип и той е важен за нашия дебат – може да се мисли и за други международни организации, не само за Европейския съюз. Мислете за МАГАТЕ, както и за ООН, които имат своята много важна роля. Същото можем да кажем за Г7, Г20, МВФ, Световната търговска организация, ОИСР, Интерпол. Всичко това са организации, с които искаме да работим, но в Обединеното кралство, като че ли целият дебат е насочен единствено към Европейския съюз, а всъщност в случая с Беларус виждаме, че светът е много по-голям. Благодаря, господин Синадинос. Η κατασκευή πυρηνικού σταθμού στο Όστροβετς της Λευκορωσίας έχει τεράστια σημασία για... Централата в Островец е изключително важна по отношение на енергийната политика на Беларус и изобщо за целия регион. Беларус има възможност да потърси енергийни альтернативи, защото една голяма част от тази инсталация се намира близо до Русия и има неразбирателство между Русия и Беларус по въпроса за изграждането и след това за атомните отпадъци. Аз мисля, че Беларус като суверенна държава може да подпише ядрено споразумение без забрани и това, което ни създава загриженост е, че всичко, което се случва с безопасността на централата и също с други неща трябва да бъде е, уреден от групата на регулаторите. Но все пак Беларус трябва да реши сама като суверенна държава. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за изказванията, които свидетелстват е, за това колко голям наистина е залогът когато говорим за енергийна безопасност и сигурност. Аз бих искал да се спра тук на някои от по-широко аспектните въпроси, които развихте и вие. Но нека първо да видим случаят остр... Остравец. Е, ще повторя, подчертавайки това, което вече казах. Комисията все така ще прибягва до всички инструменти, с които разполага, така че да бъде гарантирана максимално висока безопасност на територията на Европейския съюз и в международен план. Е, как се казва, тази решимост на комисията не подлежи на предоговаряне. Е, ето защо приоритет за нас по-настоящем е, е да гарантираме навременното провеждане на изпитанията за устойчивост на предвижданата атомна електроцентрала в съответствие с европейските стандарти. Както винаги, комисията ще ви информира с най-актуалната е, информация предвид развитието на обстановката. При това обаче позволете ясно да заявя, че много от решенията на повдигнатите в рамките на разискванията въпроси се свеждат до прекратяване на енергийната изолираност и довършване градежа на европейския вътрешен енергиен пазар. За Литва, както и за всичките останали балтийски държави, това значи, че трябва все така да работим за пълното им интегриране в европейския енергиен пазар. Добрата новина в това отношение е, че напредък има. Наскоро е, започна работата за е, изграждане на енергийно мрежови връзки между Литва, Полша и Швеция. Благодарение на, на това степента на свързаност между, европе, между балтийските държави и Европейската енергийна мрежа значително ще нарасне от 4% в началото на 2014 година на близо 22% към днешна дата и, и така нататък. Що се отнася до газификацията, работи се за връзка между Польша и Литва. Is the first gas interconnector between и това ще бъде е, първият свързващ е, е, възел по газовите потоци между Балтийския регион и останалата част от Европа. Когато работа приключи към 2019 година, тя ще сложи край на газовата изолация на региона. Ще бъдат диференцирани източниците на доставки на природен газ – и в края на кращата ще се стигне до намаляване на цените за потребителите. Голяма част от този постигнат напредък е, в значителна степен се дължи на е, осъществяването на плана за изграждането на системни връзки на енергийния пазар. Благодарение на този план всички балтийски държави сътрудничат помежду си, за да свържат своя регион с европейските енергийни мрежи. И това е, това е образец, това е пример за други, за това какво можем и още ще можем да постигаме в рамките на енергийния съюз. Разбира се, трябва активно да доразвиваме постиженията. Следващото ни предизвикателство ще се състои в това. Синхронизирането на балтийските държави и на други изолирани региони от Европа с останата част от пазара да се осъществи колкото се може по-скоро. Е, ние е, се стремим към енергиен съюз, основаващ се на солидарността и доверието. Енергиен съюз, който говори с един глас – пред и с външните ни партньори и в края на кращата би могъл да способства за обезпечаването на енергийните потребности на европейските граждани по един устойчив и сигурен начин. Ето защо енергийният съюз е сред основните приоритети на комисията, ето защо ние основно обръщаме внимание на изпълнението на постигнатите договорености. Все така, с готовност ще работим с Европейския парламент, за да превърнем тези намерения в реалност. Благодаря ви. Много благодаря, господин комисар. С това изказване ние приключваме дебата и преминаваме към следващата точка в дневния ред. Кратко представене на следните доклади. Започваме с доклада на госпожа Хойбух, новия талянт за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването. Ще й дам